Скръбна новина. Един френски полицай, господин Жан Нерон, е разстрелян от ЕТА и това показва, че проблемът с тероризма в Европа все още не е решен. От моето име и от името на целия парламент е, изказвам моите съболезнования на близките на този полицай. Надявам се, че френската и испанската полиция тук е, ще наложат справедливост и е, ще е, наложат необходимото наказание на изпълнителя на това убийство. Още една новина. В Куба има 30 участници е, в демонстрация на женското движение, които са арестувани. Това са жени и дъщери на затворници, които в момента са в затвора. Парламентът преди известно време присъди на наградата Сахаров на активистите за човешки права там и е, сега изказва своята солидарност с жените в Куба. Минавам към следващата точка от дневния ред. Това са общите разисквания по два доклада годишния доклад на Европейската Централна банка и е, доклад относно еврозоната. Първо е, докладът на Едуард Чиклуна по годишния доклад е, на Европейската Централна банка за 2008 година и след това доклад на Свен Гиго по годишната декларация във връзка с е, еврозоната и публичните финанси за 2009 година. Искам на това място първо да дам думата на докладчика господин Едуард Скикуна. Господин председател, последните две години бяха години изпълнени, най-изпълнени с предизвикателства за ЕЦБ по отношение на ценовата стабилност от създаването на Европейската централна банка. Мой доклад за 2008 година е написан точно в този контекст. Аз се фокусирам върху постоянно те опити на ЕЦБ да отговори на кризата, предложенията за излизане от мерките за кризата, дисбаланса в еврозоната и реформата на финансовата архитектура на Европейския съюз. След това говоря и за управлението и отчетността на тази институция. Надявам се, че е открит един добър баланс. Финансовата и економическата криза всъщност е най-голямата от 30-те години на седне. След един слаб период на растеж, в по-голямата част от Европа. Голямата част от държавите членки а, изпитаха удара на кризата. Не посредством симулиран модел, а един, а, една болезнена криза с болезнени последователства. БВП е 0,7% като растеж, 4% свиване през 2009 година. Държавите членки в целия Европейски съюз направиха прогнози за много а, бавен растеж 2010-2011 година. Голямата част от държавите членки в момента имат все по-голям бюджетен дефицит и задлъжнялост. Економическата прогноза на Европейската комисия през есента на 2008 година дадаха средни цифри от 6,4% и средна задлъжнялост 78.2%. Това са цифри, които сами по себе си би трябвало да се увеличат през 2010 година или поне такива са очакванията. Ще отнеме години тези цифри, които са резултат на кризата, да се върнат на нивата преди нея. Смятам, че ЕЦП реагира добре на кризата. Първата функция или първичната функция на тази банка е ценовата стабилност. И макар, че инфлацията се качи много над тавана заложен от банката, където се, като говорим за 4% през юни 2008 година, от тогава насетне тя падна. ЕЦБ намали лихвените проценти от 4,5% през юни 2008 година на настоящото 1% май 2009 година. Това бе един опит да се съживи предоставянето на кредити и да се задейства европейската економика към съживяване. Допълнителната роля на ЕЦБ към кризата беше да предостави ликвидността за нестандартни мерки. Без такава подкрепа много финансови институции, които държат и пенсиите, и спестяванията на много европейски граждани, щяха да фалират бихме могли да кажем, че лихвените проценти или намаляването на лихвените проценти не беше толкова а, радикално, както го направиха The Bank в England и Федералния резерв на САЩ. Макар, че паричните инжекции на ЕЦП помогнаха на много институции да не фалират, реалността е, че голямата част от банките не предадоха тази ликвидност нататък по веригата, предоставяйки кредити, да речем, на малки и средни предприятия, върху които тежи отговорността за економическото възстановяване на Европейския съюз. Голяма част от банките използваха тази ликвидност, за да запазят позициите си и това им даде възможност дори да плащат бонуси на своите служители. Освен това, трябва да спомена и отговора в сферата на политиката за настоящия дисбаланс. Една тема, която е заобиколена с голям хаос и според мен има нужда от решителни действия. Ще остава на колегите си обаче да говорят повече по тази тема. Господин председателю, подобно на други докладчици до момента, считам, че, че взаимоотношенията между ЕЦБ и парламента са конструктивни и се развиват в положителна насока. Трябва да ги надграждаме. Смятам, че парламента трябва да бъде по-тясно въвлечен в назначаването на членовете на изпълнителния съвет на ЕЦБ, включая и следващия председател на ЕЦБ. По-настоящем имаше една процедура за назначаване на заместник-председатели на институцията и точно това е пример, който трябва да се следва. ЕЦБ е носи отговорност посредством парламента пред гражданите на Европа и ние трябва да подсилим тази подотчетност. Кризата, освен това, показа, че пазарите, когато се оставят сами на себе си, не винаги се саморегулират и много често попада с капана на системния риск. За това би трябвало да направим една цялостна реформа на финансовата архитектура в Европейския съюз и по-специално да се създаде Европейски съвет за системния риск. Това е един орган, който ще бъде пазител и ще дава предварителни сигнали за някакви трудности. Една минута ми дадоха, господин председателю. Следващия оратор, казва председателя, е другият ни оратор, господин Гигол. Господин председател, докладът за 2008 година за еврозоната и публичните финанси беше изготвен в момент, който по принцип представляваше едно огромно предизвикателство за еврозоната и този момент все още не е отминал. Економическото положение създава на гражданите, както и на всички нас, е, много грижи и в този момент е, този доклад е, беше посрещнат и обсъден в ЕКОН с много голямо мнозинство и с е, много голямо задоволство. Това искам да посоча. Искам също да кажа, че е ясно, че е, както при е, документа на комисията, така и препоръките, които ще бъдат внесени в пленума. много ясно се вижда, че от една страна трябва да се стабилизира економическото положение, от друга страна кризата, която до някъде се стабилизира, е, данните за растежа малко се коригираха, кризата вече е в една втора фаза и това е фазата на огромни дефицити в публичните финанси и това е цената, която трябваше да бъде заплатена, за да се излезе до някъде от кризата. Посланието на доклада на това място е много ясно. Ние трябва възможно най-бързо да се върнем отново към пакта за растеж и стабилност. Ние не можем да завещаем на нашите деца и внуци този дълг. От друга страна, докладът обаче установява, че е, правилата на пакта за растеж и стабилност не са достатъчни и че еврозоната трябва съответно да вземе мерки за по-добра координация и е, в частност трябва да бъдат устранени дисбалансите в еврозоната и да се постигне координиране, по-висока степен на координация между бюджетната и фискалната политика. И това предизвикателство трябва да бъде посрещнато с нужната отговорност в еврозоната. Това означава, че няма да бъде възможно повече всеки да трупа привилегии и да остава в е, кулата на националната държава. Както комисията, така и еврогрупата са изложени на огромен натиск. В тази ситуация те трябва да вземат необходимите мерки и искам да кажа накратко какво предлагаме. Първо, са ни необходими ефективни инструменти за економическа координация. Второ, структурната зависимост на еврозоната от изчерпаеми ресурси трябва да приключи. Ние не можем повече да си позволим да попаднем в едно рецесивно развитие. И трето, не е възможно финансовите е, пазари да не бъдат регулирани в достатъчна степен. След финансовата криза трябва да има достатъчна регулация и ние виждаме сега, че отделни държави членки дават много смислени предложения за засилване на надзора. И четвърто, не е възможно в една такава криза да се нарушават ценностите на Европейския съюз и е, да се иска от отделни държави членки да финансират абсурдни високи лихневени проценти и е, би трябвало да се спазва логиката на солидарността, да се помага на по-слабите страни. Освен това, трябва да се внесат съответните корекции в фискалната политика и това да не стане за сметка на масовата покупателна способност. Мисля, че тук е, е добре да се гарантира ефективно сътрудничество в данъчната област. Комисията трябва бързо да представи предложения за обща данъчна основа за кооператив, корпоративния данък. Освен това, в докладът се поставя изискване е, да бъде е, наложено изискване за отчетност за отделните страни и тази отчетност да бъде съответно кодифицирана по показатели. И е, тук трябва да посоча работата на господин Монти във връзка с съживяването на вътрешния пазар. Е, и в тази сфера принципът на данъчно сътрудничество има приоритет, за да не можем да излезем от тази криза с дългове, а чрез засилено економическо сътрудничество между страните да се постараем да не завещаем тези дългове на нашите деца и внуци. Тоест ние искаме една еврозона, в която да има сътрудничество, а не потъпкване на конкуренцията. Благодаря много. Позволете ми да приветствам председателя на Европейската Централна банка, господин Жан-Клод Трише. Имате думата, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати, радвам се по повод на дебата за резолюцията по годишния доклад 2008 година на Европейската Централна банка да бъда тук сред вас. Възоснова на парламентарните избори през миналата година този годишният дебат се отмести доста във времето. Обаче това ми дава възможност накрая да се спра и на актуалната ситуация. Както знаете, господин председател, Европейската Централна банка се радва на много тесните отношения с Европейския парламент, които излизат далеч извън рамката на установените задължения. Между нас има един много плодотворен диалог и аз искам да кажа, че е, това, което чухме от докладите на господин Скиклун и господин Гиголд е едно доказателство за нашето добро сътрудничество. В моето изложение днес аз ще кажа нещо накратко за економическото развитие, което наблюдаваме и също така за фискалната политика на ЕЦБ, също така ще се спра на някои точки, които са включени в предложението за резолюция и накрая ще завърша с няколко думи за настоящата ситуация. Първо, за економическото развитие и фискалната политика през изминалата година, през 2008 година. Банката действаше в среда, в която бъдещите историци е, е, ще намерят най-трудните обстоятелства за економиката от Втората световна война на там. След задълбочаването на финансовата криза през есента на 2008 година, 2009 година започна с продължаващ синхронизиран спад в економическата дейност по целия свят. До април миналата година економическата дейност спадаше с всеки следващ месец – през този период най-важното нещо за запазването на доверието на хората в Централната банка бе вземането на необходимите е, незабавни мерки с цел осигуряване на ценова стабилност в средносрочен план. Като цяло нестандартните мерки, които са известни като подкрепа за кредитирането, подкрепи финансовите пазари е, и е, създадоха възможности за по-добро протичане на кредити към реалната економика, което нямаше как да се постигне само чрез намаляване на на лихвите. Като цяло така се предоставиха кредити е, на бизнеса и домакинствата. След връщането на нормалното положение, е, този тип мерки е, не би трябвало да се запазват, тъй като биха променили пазарното поведение на действащите лица на пазар. Именно заради това през декември 2009 година започнахме постепенно да преустановяваме някои от е, изключителните е, мерки в областта на ликвидността, е, като същевременно предоставяме ликвидност на банковата система в областта на еврозоната поне до октомври тази година. Настоящата парична политика е подходяща и успява да закрепи инфлацията и да осигури ценова стабилност в средносрочен план. Нека да отговоря на някои от въпросите, повдигнати в резолюцията и доклада. Що се отнася до отчетността и прозрачността, много се радваме на редовния диалог, който поддържаме с Европейския парламент и на неговия конструктивен дух. Много се радвам, че Комисията по економически въпроси винаги подкрепя нашия тримесечен паричен диалог. В крайна сметка, ние дължим на европейските граждани това да сме отчетни пред тях, това означава да се отчитаме пред Европейския парламент. Всеки месец е, има специална среща по паричната политика. Нещо, което е, не се прави от други централни банки обясняваме чис... Е, решенията в областта на политиката и техните основания. Увеличихме и усилията си в областта на комуникациите, е, за да изградим доверие в финансовите пазари и да създадем възможност за възстановяване. Също така говорихте за сътрудничеството на ЕЦБ, е, за създаването на клирингови агенции е, за кредит дефолт swaps. Това е, е част от е, задачите е свързано с задачите на банката за осигуряване на стабилност. Необходимо е да има прозрачност и да се намалят стимулите за поемане на прекомерни рискове някои инструменти, въведени за хеджирането, не трябва да се използват неправомерно от е, спекулантите. И именно е, заради това смятам, че спазваме съображенията на парламента. Каква може да се прави в такива тъжки времена? Економическото възстановяване е започна, но това не означава, че кризата е свършила. Затова знаем, че е, е, скоростта на възстановяване ще е непостоянна. Сблъскаме се с много предизвикателства, например реформата на финансовата система и финансите ще играят и трябва да играят конструктивна, а не разрушителна роля в нашите общества. Целта е финансите да помогнат за оздравяването на системата. Трябва да подобрим функционирането на финансовата система още повече, господин председател. Именно заради това се насочваме целенасочено към банковия отрасъл. Има и реформи за небанковите институции и за организацията и функционирането на финансовите пазари. Трябва да създадем механизми и стимули, така че финансите да не излязат извън контрол по един разрушителен начин, нещо, което се случи точно преди кризата. Трябва да има усилия за ограничаване на системните рискове. Това е нещо, което дължим на хората в Европа. Създаването на европейски съвет за системния риск е един от начините да го направим. Има и други предизвикателства в европейската економика. Те са основно свързани с публичните финанси, нещо, което бе подчертано от докладчиците. В рамките на економическия и паричен съвет има ясно разпределение на отговорностите и във връзка с това разпределение на отговорностите всеки може да разчита, че Европейската Централна банка ще спази своя ангажимент да поддържа ценова стабилност в европейски, в еврозоната в средносрочен план. Имаме средна инфлация за е, еврото за 12 години 1,95%. Е, Тоест, това е много близо до нашия ангажимент да държим инфлацията близо до 2%. Като цяло усилията на Европейската Централна банка са били успешни в тази връзка. И това е важно, защото тук говорим не само а, за единна валута, но говорим и за економически съюз. Когато Европа трябва да взема най-важните е, решения за своето бъдеще, е много важно да се има предвид, че ако искаме един проспериращ Европейски съюз, всички трябва да действат решително. Паричният съвет не е просто едно прагматично решение. Тук говорим за една обща съдба. И нека да повторя, това е нашата обща съдба. Това е част от благото, за всички в Европа. Това е част от общия процес на увеличаването, на сближаването на хората в Европа, процес, който започна след Втората световна война. Мисля, че много често подминаваме постиженията на Европейския съюз и твърде често критикуваме институциите и процесите в Европейския съюз, но на практика те действат доста добре, дори в най-тежки времена. Като цяло институциите и процесите останаха ефективни и успяхме от тази страна на Атлантика да, за, да предотвратим драматични събития, които биха могли още повече да започнат кризата, която започна от другата страна на Атлантическия океан. Затова, господин председател, е, много се радвам на това, че държавите членки на Европейския съюз поеха ангажимент за целенасочени действия, за да се осигури финансова стабилност в еврозоната. И тъй като съм тук сред вас днес, нека да спомена и онова, което споменах пред Комисията по економически и парични въпроси в понеделник. Нашето намерение е минималният прах да се, е, прак да се запази на ниво 3 бе минус е, отвъд края на 2008 година. Така че да продължим адекватно да защитаваме системата на еврото. Техническите подробности ще бъдат представени на следващото ни заседание на 8 април. Нека, господин председател, да завърша с коментари за еврото. Въвеждането на единната валута преди десетина години бе началото на един положителен процес, който води до сближаване и стабилизиране в Европа. Глобалните предизвикателства показаха, че системата работи добре успяхме да предотвратим влушаването на кризата. успяхме да предотвратим валутна криза във връзка с другата криза и така. И днес Европейският съюз е едно привлекателно място за живот и за работа. Всичко това се дължи на засиленото сътрудничество, както бяха споменали и докладчиците, и е много важно да запомним решимостта на основателите на Европейския съюз и тяхната визия. Благодаря за вниманието. Much, Благодаря, господин председателю, за вашето експозе. Давам думата на господин Рен от името на Европейската комисия имате думата. Благодаря, господин председателю. Уважаеми дами и господа евродепутати, на първо място бих искала да ви благодаря за тази възможност да обсъдим годишния доклад за 2008 година по отношение на еврозоната. Когато подготвяхме своето изявление по този въпрос, знаем, че знаехме, че определени въпроси ще бъдат много важни и обсъдени в залата. Те обаче като че ли станаха още по-наболели наскоро, поне аз мисля така. На първо място искам да поздравя и двамата докладчици, и господин Скиклунт, и господин а, Гиголд, за отличните доклади, които изготвиха. Искам да се съсредоточа върху основните моменти, разбира се, зачитайки независимостта на ЕЦБ. Смятам, че докладите са много важни и по отношение на економическата координация и економическото управление на еврозоната. Според мен, широката подкрепа, която получи докладът на Гиголд в економическата комисия, доказва балансираността на този подход и разглеждането на отделните въпроси. Напълно съм съгласен с председателя Треше, че еврото не е само паричен въпрос, не е само технически въпрос. Напротив, това е един основополагащ проект на Европейския съюз. Еврото трябва да бъде защитавано и развивано в един общо европейски дух. И днес и утре. Имайки предвид, че Европейският съвет съседава в един много важен въпрос. От 1999 година еврозоната е зона на економическа стабилност. Ние предпазихме нашите граждани от економическите кризи, но от края на 2008 година насетне еврозоната усети силните сътресения от световната економическа криза. И независимо от политиките за економическо възстановяване, от бюджетните стимули, финансовите пазари си остават неустойчиви и несигурни в висока степен. Скорошните вълни на пазара разклатиха отново финансовата стабилност и принципите на економическо управление в еврозоната, особено по отношение на една от държавите членки – Гърция. Трябва да кажа, че Гърция сега е предприява необходимите мерки за 4% намаление на дефицита тази година, след доста убедителните мерки, които гръцкият парламент одобри по-рано този месец и които вече се прилагат. Този момент може да бъде една обратна точка в фискалната политика на Гърция и економическото развитие на страната. Нито Гърция обаче, нито еврозоната са излезли от кризата. Все още има огромно безпокойство по отношение на финансовата стабилност в еврозоната. Затова Европейската комисия насърчи членовете на еврозоната да вземат политически решения и един единен механизъм за гарантиране на финансовата стабилност в цялата еврозона. Един механизъм, който да може да се задейства изключително бързо, когато това е необходимо, в съответствие с договор за функциониране на Европейския съюз и без да се вгражда някаква автоматичност. Европейската комисия е готова да заложи такава европейска рамка за координирана допълнителна помощ, която да може да се използва, ако това е необходимо и ако за нея се подаде съответната заявка от държавите членки. Работим активно с всички страни членки на еврозоната и с Европейската централна банка, за да постигнем едно такова решение и на ниво Европейски съвет. В допълнение на мерките за управление на настоящата криза, трябва да предприемем мерки за това в бъдеще такива кризи да бъдат избягвани, за да нямаме сходни случаи като Гърция в бъдеще. Кризата в Гърция ни показа, че е необходимо засилено економическо управление, укрепено такова. Имаме вече необходимите правни основания в Лисабонския договор за това. Следователно, ние подготвяме предложения по-настоящем за прилагането на член 136 от Лисабонския договор и Европейската комисия ще излезе със свое предложение за засилена координация на економическата политика и засилен надзор на държавите членки в идните седмици. Uh, uh, uh, Господин Гиголт, Имаме едни все по-големи ангажименти в еврозоната от страна на държавите членки, господин Гиголд. И затова е необходим един интегриран подход по политическите действия и оперативната работа. Налага се да се оправим и с неустойчивия публичен дефицит и да можем да извършваме по-добър надзор на бюджетните политики на държавите членки на еврозоната. Би трябвало да можем да излизаме с по-строги и по-обвързващи препоръки към държавите членки, така че те да предприемат коригиращи действия. Надявам се, че ще ни подкрепите в това отношение. Освен това, можем да се възползваме по-добре от съществуващи инструменти. Съветът има възможност да се насочи с препоръки към определени държави членки, чието економически политики застрашават функционирането на економическия и паричен съюз. И в миналото е използвана такава мярка, но прекалено рядко според мен. С влизането в сила на Лисабонския договор Европейската комисия също може да излезе с такива предупреждения по член 121, които да са насочени към конкретна държава членка. Според мен трябва да се възползваме от този механизъм, за да може държавите членки бързо да се насочват към възникващи економически проблеми и да ги разрешават максимално рано. Господин председател, уважаеми дами и господа евродепутати, ще продължа по макроекономическия дисбаланс в последните си бележки, защото това е втората част от засиленото економическо управление, тъй като ми свършва и времето. И трябва да кажа, че споделям становището на докладчиците. Но в заключение ще кажа, че финансовата криза съвсем ясно показа, че економическия растеж, на който се радвахме последните десетилетия, не е нещо, което ни е в кърпа вързано. Економическото възстановяване е бавен процес. Този процес, освен това, е деликатен и заедостта все още не е не нараства. Консолидирането на публичните финанси е много важно. То е една предпоставка за устойчив растеж. Двете години на кризата, независимо какви стимули подаваме а, за економически растеж, та тези две години като че ли ще доведат до 20 годишни мерки за бюджетна консолидация. Та облаците от тази криза ще си останат е, на небето през следващите години и ще отнеме време да се върнем обратно на предишния път. Така че няма как сега да работим както сме работили до момента. Сега трябва да направим една промяна, за да има устойчив растеж и да създаваме работни места. Благодаря. You, Благодаря, господин комисар. От името на политическите групи първо от НП давам думата на госпожа Софи Окони. Господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, позволете ми първо да благодаря най-сърдечно на докладчика господин Гигот, който наистина извърши една чудесна работа и който изцяло се съобрази с становището на докладчиците от другите политически групи. Благодаря му много за това. Този доклад за годишната декларация по еврозоната и публичните финанси анализира много добре и в него се съдържат много добри предложения. Естествено, този доклад носи отпечатъка на 2009 година на финансовата и економическата криза, защото това безспорно е най-тежката криза, която Европейският съюз е преживявал от създаването си. Аз мисля, че можем да се извадим две полки от тази криза. Економическият и валутният съюз се утвърди, ние имаме обща валута и еврото наистина се погрижи за това тази криза да бъде смекчена. Много страни можаха по този начин да избегнат обесценяване на собствената им валута и това може би би засилило още повече въздействията на кризата. Еврозоната стана по-привлекателна. Това се вижда от случая с Исландия една активна парична политика, една гъвкава парична политика на ЕЦБ, съответният менеджмент на ликвидността и засиленото предлагане на кредити изигра решаваща роля при решаването и покрепването на европейските банки. Често се казва, че Европа е изградена върху кризи, обаче този път ние видяхме, че економическият съюз е ефективен и необходим. От тук вече можем да извадим втората полука. Нека да укрепим економическото управление в Европа, защото единствената истинската економическа политика в Европа е валутната политика. Координирането на бюджетните политики все още е ограничено, но еврозоната е изцяло в състояние да обедини всички държави членки на Европейския съюз и тя се нуждае от едно истинско управление. Управление, което да бъде ефективно на всички економически и политически равнища. Трябва да се започне на макроекономическо равнище с финансов надзор и за това работим ние тук в Европейския парламент. Естествено, това управление трябва да се извършва в рамките на пакта за стабилност и растеж и трябва да се превърне в истински фискален инструмент за координация. Точно по време на криза ние установяваме, че приходите намаляват, много страни са приели програми за економическо възстановяване и всички тези дейности доведоха до там, че е, бюджетите на държавите членки изглежда твърде зле. Много е, важно е да се намали задлъжняването мислейки за бъдещето. Ние трябва да бъдем строги, но трябва да бъдем и креативни. Мислейки за една нова европейска фискална политика, трябва да бъдем смели предвид е, европейското економическо управление. Демократов. Благодаря много. Давам думата от името на групата на социалистите и демократите на господин Хуан Гок. Господин председател, уважаеми колеги, доклада Гиголд е изключително важен, като се има предвид настоящата макроекономическа ситуация. Той е важен също така, защото авторът, като германски депутат, има, иска да обърне внимание на положението в евро, еврозоната във връзка с германската стратегия за изкуствено съдържане на заплатите в настоящата економическа ситуация. На практика по такъв начин се е, налага дефлационно, се налагат дефлационни последици в Европа необходими за бюджетни мерки, но ако те не са на разположение, държавите членки, които имат дефицит, и по текущата сметка, са принудени да намаляват заплатите и социалната защита. Това води до отрицателен растеж, така както се случи във втората, второто три месечи на 2008 година. Това води до криза на ликвидността частните е, частното задлъжняване е, за домакинствата с е, средни приходи се увеличава. В Испания, Великобритания и Ирландия видяхме много тежки последици от това, особено във връзка с кризата започнала от рисковите ипотеки. Опасявам се, че е, не всички се извличат полките от кризата. Възстановяването все още е доста крехко. Изслушахме председателя на Европейската централна банка и в понеделник, но смятам, че е, Централната банка твърде рано призова държавите членки да излязат с стратегии за излизане от кризата, стратегии, които сами по себе си е, не са нищо повече от стратегии за затягане на коланите. В Гърция се иска на намаляване на дефицита. Това обаче ще е сериозен проблем е, заради фиска. Приходите е, от данъците ще спаднат. Освен това има и макроекономически дисбаланс – и в последната версия, изменена от НП и либералите, последната версия на доклада, за съжаление, е, не се споменава дефлацията на заплатите. Либералните политики, които са прияти от съвета и комисията, трябва да бъдат оспорени. Благодаря от името на групата на, ли, на либералите и демократите Ерман Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на докладчиците, на господин Циклуна и на господин Гигалт. Ние проведохме много обширна дискусия и сега внасяме много изменения. Искам да кажа нещо във връзка с еврото. И също така да посоча, че отскоро съм в политиката. Доскоро аз преподавах в университета в Барселона. Участвал съм директно и съм бил свидетел на развитието в Испания през последните седмици. Много от моите английски колеги видяха голямо ограничение в своя живот и не знаят как ще продължи в бъдеще. Тази година на тежка финансова и економическа криза показа, че еврото е важна точка на стабилност. Това е всъщност единствената валута, която до някъде можа да бъде запазена стабилна евроскептиците също трябва да признаят това, а това е видно и в някои статии и е, книги. Това е всъщност е, валутата на бъдещето, така се посочва. Еврото днес обаче е в криза, което е свързано с кризата в някои държави членки, а тази криза от своя страна застрашава еврото. Еврото е нещо, което се изучава от економическите елити в Русия, Индия и Китай. Еврото е, трябва да спомогне страните от Средиземноморието отново да минат в е, подем Докладът, който ние обсъждаме днес, обсъжда интервенционизма в Китай и е, всъщност е, той доведе до огромни глобални трудности, които са и причината за настоящата криза. Ние не трябва да наказваме онези страни, които зависят най-много от износа. Историята показва, че економическото сътрудничество е много важно тук и че износът играе много важна роля. Германия трябва да а, повиши потреблението, да засили потреблението, но в никакъв случай това не трябва да става за сметка на експортния капацитет. В Каталуния съставлява 28% от а, общия износ на Испания и ние не трябва да а, наказваме най-добрите. Еврото се радва на световен престиж, на висока степен на прозрачност и е, за това цялата информация трябва да бъде предоставена. Благодаря. Благодаря. Сега за групата на зелените, господин Ламбар. Господин Трише, бих искал да говоря народния си език, но за да ме разберете съвсем добре, ще говоря на английски. Нека да започнем от точката, в която сме се озовали днес и да гледаме напред. Когато говорим за огромните е, публични дефицити, нека да ви припомня, че е, зелените не ги подкрепят. Второ, имаме сериозни социални неравновесия. 16% от хората в Европа са под прага на бедността. 40% от младите испанци е, под 25 годишна възраст са е, безработни. Мога да дам още много примери. Това означава, че има нужда от инвестиции в инфраструктура, в образование, в научно-развойна дейност и така нататък. Така че явно трябва да преминем на друга скорост. Ерман Ван Ромпой каза на срещата през февруари, че ни трябва подобрена координация на макроекономическите политики. Какво означава това? Означава, разбира се, че що се отнася до разходите от бюджета, е необходимо да има повече е, прегледи на разходите екс-анте в Гърция има огромен е, дефицит. А също времено се харчат много средства за отбрана. Най- по такъв начин до никъде няма да се стигне. Трябва да имаме е, координация на данъчните приходи. Трябва да се ребалансират тези приходи. Е, трябва да има ефективна ефективен принос е, от страна на корпоративната дейност, трябва да се е, въведе таксата за финансови, е, данъка за финансови транзакции, трябва да се въведе и въглеродния данък. Това не може да се направи само като се иска от страните да координират своите политики. Необходима ни е по-голяма интеграция – ако ли не, правителствата няма да успеят да балансират бюджетите и едновременно с това да посрещнат и социалните и економическите потребности. Така че изборът тук е между по-голяма степен на интеграция, казваме интеграция, а не координация, или спад, провал. А, иначе става ясно, че твърде много време се губи за координация и твърде малко време се губи за съвместни действия. Благодаря. Следващият оратор госпожа Кей Суинбърн от името на консерваторите и реформаторите. Благодаря. Аз съм държава членка, която не е част от еврозоната, така че не знам доколко ще вземете предвид моето становище. Мнозина казват, че проблемите в еврозоната могат да бъдат решени само от нейните членове. Но еврото не е изолирано. Еврото е на глобалните пазари, върху него се оказа въздействие и економическата криза, както и върху всички, които сме извън еврозоната. Мисля, че това, как се справяме докато имаме растеж, е много важно, за да видим как бихме могли да се справяме, когато има криза и за това Германия има друг дефицит, различен от този а, Гърция. Мисля, че в целия Европейски съюз има различно отношение по отношение на това как се харчи и как се спестява и съответно различни бюджетни политики. Обединеното кралство може да каже много по този въпрос. Ние също малко понадухме а, своя обществен сектор, харчихме все повече, все по-голяма задлъжняло, защото си мислехме, че добрите времена ще продължат винаги. Една култура на изграждане на такива отношения не е добра, защото правителството не може да произвежда пари. Парите не се появяват с махане на вълшебна пръчица. Те идват от честния, частния сектор. Германия го осъзнава и нейните политики се фокусират точно върху това, върху стимули за частния сектор. Затова сега Германия е в много силна позиция и бързо ще се възстанови. Общественият сектор също направи своята роля в кризата, защото общественият сектор спаси банките. А сега, според мен, точно банките и частния сектор трябва да дадат пари на хазната защото хората, които работят и тези в обществения сектор и в частния, трябва да се да получат обратно това, което са дали. Трябва да насърчим и предприемаческия дух, който да укрепи частния сектор, за да можем да излезем от дупката, в която се намираме. Всичко, всички от тези държави, които поддържат неустойчиви а, политики, включая и моята, трябва да разберат, че е много важно да има промяна и промяната е задължителна. Благодаря, казва председателя. Господин Салавракос има думата. Sorry. Извинявайте, обърках се. Господин Клута има думата. Yeah, благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Искам да използвам възможността още веднъж да насочим поглед към Гърция и то поради факта, че е, мисля, че кризата в Гърция може да даде достатъчно сведения за състоянието на еврозоната. Първо, Една забележка по исканията на германския федерален канцлер Мергел, ако е необходимо Гърция да бъде изключена от еврозоната. Моята политическа група на Обединената левица смята, че това е абсурдно предложение. Ако е, ние сме наистина сериозни, не можем да твърдим, че при първата по-голяма криза ще трябва да изключим една държава членка от еврозоната. Това просто е немислимо. Но е, ако се обяви банкрут на Гърция, това просто ще бъде едно навеждане пред финансовите пазари. Гърция няма да може да получи необходимата финансова помощ. Пенсионерите, е, работещите в Гърция ще пострадат, но това се отнася не само за Гърция, но и за Португалия, чието кредитен рейтинг, както чета, е, също е намален. И няма да можем да обясним на пенсионерите и на останалите хора, че ще трябва те да поемат е, сметката за всичко това, и а, при това а, те а, са подкрепили с а, своите средства и банките. И ако така продължим, а, целият проект Европейски съюз а, ще бъде вкаран в задънена улица. При цялата оправдана критика към Гърция, а, мисля, че а, кризата не е причинена в никакъв случай само от Гърция. Искам да посоча, че финансово-политическите решения на еврозоната до голяма степен бяха преотстъпени, прехвърлени на ЕЦБ. Еврото не е, отчита е, разликите между държавите. Страни с силен експорт като Германия просто поставят гръцката економика на колене. Така че кризата е криза и на европейската економическа политика и политика на конкуренция. Аз сега ще бъда кратък и направо ще кажа, че ние трябва да продължим да изискваме финансова подкрепа за Гърция. Държавите от еврозоната ще трябва да издадат съответни облигации в евро и ЕЦБ да възприеме практиката на Федералния резерв в САЩ. Това са нашите искания и приключвам сега. Още малко Добре. Давам думата на следващия оратор, казва е, председателят. Сега е, искам да дам думата на господин Салавракус. Господин председател, е, 25 марта е рождения ден на Европа и на Гърция на 25 март 1957 година бяха подписани римските договори и така се роди Европейският съюз. И днес Следователно е рожден ден на Гърция и на Европа и, и Гърция и Европа имат повод да празнуват. Европа празнува своята сплотеност, а, Гърция е в тежка ситуация. Ние знаем, че от 15-те държави членки на еврозоната 7 имат много висока задлъжнялост. Всички знаят това. И точно през 2008 година този дълг беше особено висок в условията на економическа криза е, беше намерено решение на проблема чрез печатане на пари. Ние знаем, че Гърция взе тежки економически мерки за економии, така че гражданите са просто уморени, те са под натиск. Много хора твърдят, че Гърция сега трябва да заплати за грешките си. Да, със сигурност това може да е основателно, но не трябва да забравяме, че Гърция внася е, продукти от други държави членки и най-вече от Германия и е, Гърция е, има много по-малък е, износ, отколкото внос. Това също трябва да се вземе предвид в Европейския съюз. Моля да спазвате времето, казва председателя. Давам думата на следващият е, оратор. Виждам, че колегите искат е, да преминем след това към гласуване и смятам, че трябва наистина да се спазва регламент. Списъкът на изказващите се е много дълъг, така че много ви моля спазвайте времето. За една минута господин Ханс Петър Мартин. Благодаря господин председател Трише, първо ще за това, което направихте през изминалите 7 години, но същевременно вие със сигурност виждате как в момента стотици милиони хора следят събитията с заден дъх, защото са загрижени за еврото първо сме загрижени как ще излезем от тези сделки за рефинансиране и в крайна сметка как вие ще можете да гарантирате всичко това с пакета за ликвидно. Само финансово-политически мазохисти могат да не бъдат загрижени от това. Аз като австриец искам да предупредя а, за натиска от а, Германия. Внимавайте, а, не трябва а, да бъдат а, наказвани хора а, за а, това, което са направили. И не трябва да се дава правес на хора, които всъщност са извършили много грешки в економиката. Господин Балц за две минути сега. Благодаря, господин председател, като докладчик сянка на политическата група на е НП за доклада на ЕЦБ 2008. Съм много доволен от този доклад, благодарение на доброто и тясно сътрудничество между господин Сиклуна, докладчика и господин Муса. Според мен се получи един много балансиран коментар по годишния доклад на ЕЦБ за 2008 година и председателят Трише и комисар Рен видяха нещата по същият начин. Аз мисля, че ЕЦБ през 2008 година, първата година от кризата, беше изправена пред особено тежки задачи и според мен тя се справи много добре и най-вече действаше с изключителна предпазливост. Докладът на господин Скиклуна мисля, че отразява това много добре. Освен това искам да посоча, че ситуацията на ЕЦБ никак не е лесна и е, няма да бъде такава и в близко бъдеще. От една страна кризата е всичко друго, освен преодоляване преодоляна. <laughs> Тя все още не е преодоляна и е, ние сега е, сме изправени пред нови предизвикателства, е, имам предвид за ЕЦБ, тъй като трябва да бъдат е, приети нови регулаторни мерки. Смятам, че ЕЦБ и в е, бъдеще трябва да се грижи за стабилност е, в еврозоната и като танкер в открито море трябва да следва добър курс, правилен курс. От друга страна, господин Трише, аз е, казах това на предпоследния парично-политически диалог трябва да бъде гарантирана и независимостта на Европейската Централна банка, най-вече е, предвид е, бъдещото и включване в Европейската система Крис Борт. Аз мисля, че е, точно това вие като председател и останалите членове на ЕЦБ трябва да осъзнаете и да се ангажирате силно с това. Смятам, че в бъдеще мерките на ЕЦБ ще представляват съществен критерий и през докладите пред следващите години трябва да имаме предвид и този аспект. Благодаря. Джани Питала получава сега думата за две минути. Благодаря, господин председателю. Господин Трише, господин комисар. В момента се опитваме да излекуваме Европа от тази болест. И ако нямаме добро управление, ще видите, че нещата ще тръгнат надолу. Задлъжнялостта ще нарасне и трябва да спрем ефекта на доминото, за да не бъдат засегнати и други държави с висока задлъжнялост и ниска конкурентоспособност. способност. Доброто управление ще гарантира три неща. Първо, политика на растеж, добри финансови инструменти за растеж и една политика за управление на кризите. Постоянно се говори колко е чудесно еврото. Добре, хубаво, аз съм съгласен. Но хайде да помислим за еврото като за една валута, която ще ни помогне срещу нарастващата инфлация, но от друга страна гарантира и по-голяма ликвидност, така че да могат да започнат едни големи инвестиционни а, програми за инвести в Европа посредством еврооблигации. Говори се и за Европейски валутен фонд. Това би било едно наистина много важно решение. Това, което съвсем ясно искам да кажа, уважаеми колеги, е, че не бива сега да се бавим и да протакаме нещата и да чакаме влака да ни задмине. Това, което трябва да направим е да се качим на влака. Да си подадем главите над огневата линия и да покажем на света какво можем да направим. Благодаря, казва председател Шаран Болс. Господин председател, господин председател Трише, господин комисар, уважаеми колеги. Доста тежка беше нашата работа в а, а, нашата комисия в последните дни, много натоварена. Обсъдихме мерките на Европейската Централна банка и сме съгласни, че точната статистика, която да дава възможност за коректни интервенции е много важна. Именно заради това е важно как действа Евростат – и а, е, нашата комисия а, е, няма търпение да започне да участва по-активно в тази дейност. Но е много важно да се зачитат и другите правила. По-добрата координация на фиска може да доведе до макроекономическа стабилност. Това е една възможност, но това вече е правено. Спомнете си, през 2001 година какъв скандал имаше по отношение на предупреждението на Екофин към Ирландия. Дисциплината, когато има излишък, е още по-трудна. И за това, точно както на финансовите пазари, това, че няма такива мерки, води до криза. Що се отнася до дисбаланса между държавите членки, това води до загубата на конкурентоспособността, до забавени мерки на единния пазар и до не въвеждане на важни социални реформи, включително и тези по отношение на пенсиите. пенсиите. И накрая, както каза господин Скиклун, много важно е, е какво преминава към реалната економика. Голяма част от е, средствата, е, е отишли в банковата система, на практика е, не отидоха до реалната економика, а се реинвестираха в е, активи, които водят до по-големи печалби. Така че въпросът ми е, трябва ли да слушаме банките, които се морят за нови дати за приложение на е, изискванията за капиталова адекватност? Благодаря, госпожа Болс. Господин Тремополос има две минути. Благодаря, господин председател. Първо искам да посоча, че става дума за един важен доклад, който наистина представлява един много добър компромис е, между различните тенденции в Европейския парламент. Там са посочени и точки на социалната сплотеност, които е, бяха включвани, които до сега не са се появявали в е, други дискусии в Европейския парламент. Ние по този начин бележим обрат в политиката на Европейския съюз като цяло ние е, сме поставени сега пред е, важни събития, които се отнасят и до моята страна Гърция. Това, което искам да посоча като извод е, че извън Валутния съюз трябва да се гарантира един економически и политически съюз и еврото трябва да се съпътства от един минимум на мрежа за социална сигурност. Това е социалната сплотеност и отказаното за Гърция до тук може да се направи извода, че много от нещата не бяха точни. Производителността на Гърция не беше толкова по-ниска от средната в Европейския съюз. Това се вижда от данните на Евростат за 2007 2007 и 2008 година като а, имахме а, производителност от а, около а, 96%, но бюджетният дефицит и задлъжнялостта в Гърция се засилиха, но това беше резултат от срива на приходите които трябваше да дойдат от чужбина, от туризма поради кризата, но естествено се повишиха и разходите, със сигурност е имало разточителство, със сигурност е имало безстопанственост и това трябва да се промени. Ние искаме да изградим мрежа за социална сплотеност, не искаме хората с нисък доход да пострадат. Необходимо е, е, ни е естествено контрол върху разходите, но ние трябва да се концентрираме най-вече върху приходите, които през последните години спаднаха. Мисля, че това не трябва да продължава и, както казах, в никакъв случай за сметка на най-бедните слоеве. Естествено, това са теми, които е, ще бъдат разгледани и на среща на върха, която се състои сега в Брюксел. Докладът на Гиголд обаче трябва като цяло трябва да отбележи поврат е, по отношение на пакта за стабилност. Във всички случаи не трябва да е, се връщаме към неприемливите политики на Международния валутен фонд. Благодаря. Петър Вандален за две минути. Господин председател, господата Трише и Рен днеска се разгледаха актуалната ситуация. Ситуацията на Гърция в еврозоната е доста сложна и според мен възможно решение е Международният валутен фонд. От ден на ден и именно днес аз все повече мисля, че ИВФ е най-добрата организация в случая, която има опит да помогне на Гърция да излезе от кризата. Ако това не стане, тогава трябва да се вземат съответни решения. Страните, които не спазват правилата на еврозоната, просто трябва да излязат от играта. Ние трябва да осъзнаем, че при присъединяването към еврозоната Гърция се държеше точно толкова непредсказуемо, колкото Дилфилския оракул. Цифрите, които посочваше че не бяха ясни и не бяха надежни. И за това не е честно гръцкото правителство е, да е, отправя призиви към е, страните от еврозоната за решаване на проблема. Аз мисля, че това просто би обърнало света наопаки. И тези, които подават нечестни и неверни статистически данни, не трябва те да сочат останалите с пръст. И затова, господин комисар Рен, аз искам да зная, аз се обръщам и към господин Трише, трябва ли А, всъщност тези статистически данни, които Гърция е представила, вие всъщност знаели ли сте, че те са ненадежни и неточни? Благодаря, господин Вандален. За една минута давам думата сега на господин Каралампо Сангоракис. Благодаря, господин председател. Искам да пожелая на моите съотечественици всичко най-добро за 25 март. Господин председател, настоящата криза води е, сега до значително влушаване на условията за труд и економическите условия. наистина сега сме в нещо като война между а, е, работещите и а, е, натискът на капитала е много голям. политиката на економии, която се следва, естествено е неприемлива. Заплатите непрекъснато спадат. И всичко това, естествено, може да бъде използвано много добре предвид капиталистическата криза. Но, винаги работниците са тези, които трябва да платят за кризата. Банките продължават да реализират печалби. Сега Наистина, ни е необходимо укрепване на антиимпериалистическата борба. Ние трябва да е, искаме от всички да направят нещо за преодоляване на това състояние. Благодаря на господин Ангоракис за е, една минута, господин Блум. Сега. Господин председател, имам чувство, че живея в някакъв паралелен свят – е, тук ми се говори за успеха на еврото. Е, нека да се върнем на земята. Безработицата сред младите хора на Иберийския полуостров и в много страни от еврозоната е хронична. Тя стои на нива от 30-40% вече от години наред. Няма нищо общо с кризата. Брутният вътрешен продукт е, на глава от населението в Великобритания е много по-висок от този в еврозоната и в Съединените щати, извинете. И а, мисля, че няма а, как да отречем това. В а, Гърция има сериозна криза, защото никой не гарантира а, заемите. Няма а, такива гаранции и в Испания, така че можем да очакваме кризата да удари там. Няма координация на фискалната политика, така че няма как да не очакваме провал. Нека да ви припомня и още нещо тук. Има два различни типа хора. Едни, които създават богатство, нези, които работят на частния, в частния бизнес и които създават богатство. А другите, онези, които харчат, са политиците и бюрократите. Ние сме маймуните, които висят на гърба на е, развитието, които пречат за економическото възстановяване. И нещата могат да се влъшават. Корнелия Вадим Тудор. Microphone, please. Моля микрофон да се ползва. Me, Извинявам се, че не си включих е, микрофон. Am să vă dau câteva exemple. Благодаря. Мафията всъщност е основната причина за тази криза. Нека да ви дам някои примери от Румъния, моята страна. И трябва да ми повярвате като писател, като историк, който отговаря за едно месечно списание и вестник от 90-та година, трябва да ви кажа, че сме приватизирали почти всичко. 6000 фирми, например, приватизирахме. Е, само 7 милиарда са върнати обратно от инвестициите ни. Така че нещата не винаги са свързали с а, приватизация, както показва опита в Румъния. Не може да се говори тук за пазарна економика. Това е економиката на джунглата. На Балканите го виждаме всеки ден. Местните <clears throat> мафии се свързват с международните мафии, става една международна мрежа на организираната престъпност и така се случват нещата. Обикновено казват, че е барутен погреб, са барутен погреб Балканите. И сега това, което започна в Гърция, ще се разпространи из цяла Европа. В 20 век изнасяхме революция, сега изнасяме банкрути. трябва да се съсредоточим върху борбата с корупцията, според мен, и върху корумпираните. Положението в парламента е трагично. Ако не можем да спрем всичко това в нашите държави, тогава Европейския съюз ще се превърне в пясъчен замък. Мисля, че това е ключов момент и това, което ни трябва е наистина решителен подход, за да можем да се справим с кризата. Две минута, господин Ланген. Господин председател, благодаря най-сърдечно на господин Жан-Клод Трише за шесте години много успешна работа, която той извърши. Искам да благодаря също и на докладчика, че е, представи един толкова добър доклад. Искам и на вас, господин комисар Рен, е, да благодаря и да ви кажа, че вие сега имате огромна задача да внушите на комисията най-накрая да събере смелост е, и да признае, че е, е, пактът за растеж и стабилност стабилност има доста дефекти и трябва да бъде представен нов пакт за растеж и стабилност. И защо се получи така? Защото вината беше на финансовите министри през изминалите години. Необходим ни е автоматизъм. Не, не са ни необходими финансови министри. Автоматизъм, който да действа при кризи и ръководство на ЕЦБ и на комисията. Това трябва да бъде резултата от среща на върха сега. И ми позволете да кажа две неща във връзка с посочените посоченото от господин Трише за еврозоната. Аз приветствам изрично, че вие посочихте, че на нас ни е необходима конкурентоспособност в световен мащаб. И не трябва да конкурираме помежду си, а трябва да конкурираме меж... с САЩ и Азия. Второ, Европейският съюз предвид на страните с излишък има един доста балансиран баланс и това нямаше да е така, ако някои от страните не провеждаха много по-строга политика от ЕЦБ. И трето, няма нито един един пример в економическата история, страни с изоставащо развитие на вътрешния пазар да отбелязват растеж. Те трябва да извършват експорта. Що се отнася до Германия? Германия е, започна е, с лош старт в економическия и валутен съюз, но след това навакса и е, е пример за много от останалите. Не смятайте, че ние нямаме проблеми. Имаме много проблеми с консолидирането на нашия бюджет. Обаче тези, които не са извършили необходимото, все пак не бива да бъдат наказвани. Пожелавам много смелост на комисията и благодаря на ЕЦБ. Ани Подимата има думата сега за две минути. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря и да изкажа поздравленията на двамата докладчици, които наистина извършиха една чудесна работа при трудни обстоятелства. Със сигурност среща на върха е много важна, обаче все пак ще продължат да бъдат различни мненията по въпроса с Гърция и наистина ние трябва да имаме един европейски механизъм, който да действа като мрежа за сигурност за онази економика, която е в криза, така че да се гарантира стабилността на еврозоната. Със сигурност Гърция носи вина за настоящата ситуация и тя признава вината си, но има и други виновни. Аз мисля, че е добре, че имаме обща валута, обаче това показва и определени слабости, защото за страните от еврозоната ние със сигурност можем да кажем, че има една а, голяма бездна, има един доста голям дисбаланс в еврозоната и а, това не е свързано нито с стабилността, нито с устойчивостта на еврозоната. А, спекулативните нападки, които до сега бяха насочени в, до Гърция, към Гърция, доведоха до там, а, че е спадна кредито способността на Португалия Португалия и ще бъдат засегнати и други страни, като например Италия и Испания, без да се знае какви са последиците. Така че е, чрез е, тези спекулативни намеси е, трябва да се стигне до извода, че трябва да преминем към нов модел, а именно една по-силна координация в и е, хармонизация в сферата на економиката. И наистина, господин е, Ланген, трябва да се спазват правилата на пакта за растеж и стабилност, но освен това трябва да можем да излезем и извън тази рамка. Не само координиране на бюджета, но и координиране на економиката, като за това се въведат съответни критерии, така че да се спазат е, целите на Европейския съюз по отношение на устойчивия растеж и заетост. Благодаря. Herr talman, eh, herr kommissionär och herr Trichet. Господин Оле Шмидт, е, благодаря. Е, господин председател, е, господин Трише, господин Рен, еврото наистина добре издържа изпитанията през последните години, но сега, за съжаление, има сътресения. И ние сме изправени пред една първа и голяма стъпка за намиране на европейско решение. Господин Трише, е, посочи много коректно, че би било е, много страшно, ако допуснем грешка. ЕЦБ беше крепост и устоя въпреки е, финансовите бури и урагани, които се разразиха около нея. Тя беше котва на стабилност в Европа и също така за страни, които са извън еврозоната. Еврото гарантираше стабилност и беше условие за създаване на милиони нови работни места, които са особено важни в времената на криза. Гърция сега не може да поеме цялата вина за еврото. Не трябва да и се прехвърля тази вина. Без значение каква е валутната система, е, дефицитите водят до трудност, но економическата криза може да бъде и още по-лоша, ако нямаше еврозоната, ако го нямаше еврото. Тогава е, конкуренцията, спекулациите е, биха обесценили отделните валути. Много от нас са преживяли вече това. Аз в една съм бил член на шведска финансова комисия и знам много добре как стоят нещата. Бюджетният дефицит трябва да се поддържа на ниско равнище, и за тази цел трябва да се положат много повече усилия, по-добра координация на економическите политики на европейско равнище и е, по-добра е, финансова координация, която е, наистина постига резултати. Господин председател, говори се за спекулации. Например, ако моята страна през 90-те години беше сполетяна от спекулации, е, беше добре, че ние тогава успяхме да наложим нашите собствени мерки. Ние знаехме, че е, времето беше назряло и е, тогава взехме съответните мерки, а сега това трябва да направят и други страни. За една минута сега давам думата на господин Рихард Чайни. Господин комисар, господин председател на банката, не бих искал да използвам всичките тези думи, които се използват тук, свързани с военизирани механизми, а постоянно само такива метафори се използват. Голямата част от членовете на моята група са от държави, които не са в еврозоната, само две държави са в нея, така че моето становище е малко по-различно. Мисля, че цифрата 36 резюмира речта на господин Трише. 36 евродепутати слушаха неговата реч. Да не би да сме мързеливи. Не, чисто и просто не смятаме, че Европейската Централна банка е, е решение за кризата или пък е, дори не смятаме, че по някакъв начин ще ни измъкне, ще ни измие и очите. Господин Трише каза колко е важна еврозоната, каза, че има а, обаче и криза в Гърция. Защо? Защото влезе прекалено рано в този оазис, оазисът на а, еврото. И за това а, те, страда и от такива последствия. Там думата на господин Шантис. Благодаря, господин председател. Аз мога да се присъединя към колегите, които казаха, че кризата още не е преодоляна. Економическата ситуация в много страни е отрицателна, безработицата се увеличава и мерките, които се вземат, още повече засилват кризата. Господин Трише и господин Рен, вие е, казвате, че е, има е, криза и е, когато е, тя е, избухна, вие не видяхте нейните първи признаци. Вие вие идвате сега и повтаряте същото, че е необходима дисциплина, че е необходима стабилност. Аз мисля, че в Европейският съюз и в частност Гърция има най-различни ситуации. Има определени страни, като Гърция, които попадат под ударите на спекулантите, обаче има и много други страни с дефицит в Европейския съюз. Това, което аз мятам, че е важно, е промяна на пакта за стабилност ние е, трябва да направим това, е, защото при рецесията му се вижда, че се стига до регионални и социални дисбаланси. Благодаря, казва председателят. Господин Басян Белдър получава сега думата за една минута. Благодаря, господин председател. Положението в Гърция и в еврозоната като цяло е доста тежко. Финансовата помощ за Гърция трябва да дойде от Международния валутен фонд. Само той може да помогне на Гърция. Може да се създаде Европейски валутен фонд, но това е трудно. Има и политически осложнения. Това не означава обаче, че не можем да създадем нов орган – дори Гърция да реши да се обърне към МВФ. Трябва да се държим хуманно едни към други. Може би именно МВФ е правилният избор. Пакта за стабилност и растеж трябва да се прилага по-стриктно. Евростат трябва по-щателно да проверява бюджетните цифри от държавите членки. Благодаря. Благодаря, господин Сегеди за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, докладът е, показва доста недостатъци, защото не се посочват отговорните страни в Европа за економическата криза. Ние не можем да отстраним кризата, ако не посочим кой е отговорен. Нека да кажем сега, че економическата криза не е предизвикана от е, работещите, а от банките. Между мултинационалните кредитни институции. Те всъщност успяха да експлуатират безмилостно всички общества в Европа. В Унгария, ако една фирма иска да устрои седалището си там. Има различни възможности за помощ от общините, концесии и така нататък. И това състояние доведе до там, че в Европа наистина се стигна до криза сред работещите. И тук, е, е, ако трябва да преодолеем кризата, ние искаме помощ от е, банките и големите мултинационални концерти. Благодаря, господин Сегети. За две минути давам думата сега на господин Гарсия Маргало. А той изглежда не е тук. Господин Спреседо за две минути. Господин председател, тази криза е най-лошата от десетилетия насам. Една от най-сериозната криза от последно време. Това, което се случи с ипотеките в Штатите е, и в последствие с Lehman Brothers, ни доведоха до такова състояние, че брутният вътрешен продукт спадна с 4% през 2009 година, а хиляди хора загубиха работните си места. Също времено бюджетните дефицити са огромни. И така много държави използват неконвенционални мерки, за да възстановят е, положението. Изглежда тук е, има едно постепенно възстановяване, без твърде голяма инфлация. За тази цел обаче трябва подходящо разпределение на, пре... на кредитите. Не смятам, че трябва прекомерно да се разчита на тези извънредни мерки обаче, защото те могат и да влушат кризата. Трябва да се наблюдава движението на цените, е, основните финансови активи и задлъжнявостта, така че да можем да гарантираме е, цените в економиката като и економиката като цяло трябва да работим заедно по един интелигентен начин, така че да стимулираме инвестициите и да съживим отново економиката, да създадем нови работни места. Необходим ни е нов подход, нов баланс в глобален план. Европа може да го направи, но трябва сътрудничество не само на европейско равнище, но и международен план, трябва да укрепим координацията и да се поправи ситуацията в еврозоната. Положението в Гърция е много тъжно, но не трябва само да атакуваме Гърция. Солидарността и сътрудничеството са двете лица на нашата валута. Това не е просто една валута, както и вие самият казахте, това е нашата обща съдба. Това ни е писано. Може би Гърция е люлката на европейската цивилизация, може би и на гръцки най-добре е, може да се каже това. Господин Галахър има думата за минута и половина. Благодаря, господин председателю. Економическата криза имаше изключително отрицателно въздействие върху държавите членки в целия Европейски съюз. Безработицата в Европейския съюз се покачи драматично. За съжаление, обаче, младите хора са тези, които понасят на плещите си цялата тежест. Обществените финанси на много от държавите членки бяха отслабени а, от а, тази криза. И за да можем да се справим с този проблем, ирландското правителство предприе през 2008 и 2009 година изключително решителни а, мерки. Ние стабилизирахме своя дефицит на 11,6% БВП през 2010 година, преди това на 14%. Правителствените действия бяха признати на международните пазари последния си бюджет декември миналата година, цените на нашите кредити в сравнение с реперите се стабилизираха. Тази седмица дори разбрах, че Комисията по економически парични въпроси, след като се срещна а, с а, Централната банка, чу много похвали за Ирландия. Ние сме много напред по отношение на фискалните корекции. И САЩ и Обединеното кралство имат а, огромни дефицити, над 10%. И те също ще трябва да направят големи корекции, за да могат да възстановят устойчивостта на публичните си финанси. В заключение, господин председател, трябва да кажа, че Ирландия все още е отлично място за инвестиции, за частен бизнес, тъй като нашата економика е силна и ние ще продължим 12,5% 12,5% си дефицит. Благодаря. Господин Збигнев Зябро за една минута. Господин председател, кризата в еврозоната показа какви са опасностите, които се крият пред економически проекти, които не почиват на добър анализ на ползите и вредите. Особено когато интеграцията включва различни економически ситуации в отделните държави. Затова се питаме, трябваше ли някои държави изобщо да влизат в еврозоната? Проектът за еврото в един момент се превърна не толкова и в економически, колкото в политически проект, с който искахме чисто и просто да засилим скоростта на европейската интеграция. Да накоплатеца в Европа сега трябва да заплати за това ускоряване на процесите. Трябва да си извлечем поуки, защото ам, еврото не е решение на структурните проблеми в економиките на държавите членки, дефицита в обществените им разходи. Тези проблеми трябва да бъдат решени специфично спрямо изискванията за всяка една страна. Благодаря. Благодаря. Госпожа Мари Кристин Вържия е следващият оратор. Уважаеми колеги, с известно изненада прочетох докладите и това, което чух тази сутрин, засилва убеждението ми. С някои изключения се говори само за бюджетни ограничения. Става дума за това, че пакта за растеж и стабилност вече не съответства на критериите, според мен. Ние искаме политическа Европа, която да бъде в състояние да взима своите економически и социални решения и да ги контролира и да може да се намества при валутни кризи. Гръцката криза наистина е много добър пример за това. Германия иска намеса на Съединените щати в Европа и смятам, че винаги работещите пенсионерите са тези, които плащат за всичко това. Ние не искаме малки реформи. На нас ни не е необходима една съвсем друга Европа, економическа и социална Европа, която да служи не на малцина, а на всички. Благодаря, Ярослав Паска, за една минута. Благодаря, господин председател. Доклада за 2008 година за еврозоната и, обществ... и публичните финанси описва положението през 2009 година. Очевидно е, че економиките отбелязаха спад през 2009 година. Знаем обаче, че положението е различно в различните страни. Също така мерките за борба с кризата са различни. Въпреки усилията, направени от Европейския съюз за приемане на координирани мерки, които се базират на солидарност, установихме, че не всички страни са спазили тези изисквания и за това виждаме падения. Същевременно има и економически тигъри, като Китай, Индия и Бразилия. Знаем много добре, че економиките в различните страни са различни. Именно заради това в най-скоро бъдеще трябва да се предприемат мерки за консолидирането на обществените финанси. Но освен реструктурирането, не трябва да забравяме че само производителите генерират приходи за всички останали. Госпожа Гьори. Госпожа Джури за две минути. Уважаеми колеги, през 2008 година е, ЕЦБ трябваше да се справи с много трудна ситуация и през 2008 е, година на 15 септември економическата криза навлезе и в Европа и е, беше предизвикана една огромна финансова криза и вследствие на недоверието транзакциите бяха замразени и ЕЦБ реагира много бързо на тази криза, но ние, за съжаление, трябва да забравяме, че е, има проблем при този анализ. При страните, които не са членове на Еврогрупата, имаше дискриминация. Европейската Централна банка в противоречие с, с е, духа на Лисабонския договор е, възприе задачата е, предоставянето на е, ликвидни средства Е, е, на страните, които не са е, членки на еврозоната, да става с гаранции. Например, е, в Унгария, в Полша централните банки трябваше да посочат, да предоставят гаранции, докато от Швеция не се поискаха гаранции. Според мен това поведение на ЕЦБ не прави пазарите несигурни и засегнатите страни трябваше да изтърпят една още по-тежка ситуация. Ние сега трябва да преодолеем дисбалансите и да постигнем равновесие. Не трябва да има дискриминация. И когато говорим в комисията за системни рискове, аз мисля, че тук ЕЦБ изигра много важна роля, защото председателят на ЕЦБ направи необходимото. Ние трябва да гарантираме страните, които са в еврогрупата и които не са в нея, да имат едни и същи права в тази комисия, защото ако ние не получаваме думата и ако не можем да издигнем глас срещу дискриминацията във времена на криза, това ще се превърне в трайна практика. Ние не можем да се съгласим да се нарушава духа и буквата на Лисабонския договор. Благодаря. Благодаря на госпожа Юри, казва председателят, господин Жорж Сабин. Господин Кунташ има думата. Е- благодаря, господин председателю. Същността на доклада на Централната банка всъщност е свързан с мерките, които са необходими за преодоляване на кризата. Наистина беше добре, че предоставихте ликвидност на централните банки. Не бива обаче да забравяме, че тези, които не са в еврозоната, също бяха тежко засегнати от тази криза. И действията на Централната банка, за да подпомогне тези а, економики, също са необходими. Публичният дълг, безработицата сред младите под 25 годишна възраст са феномени, с които се срещат всички страни в Европа. Освен това, кризата доведе до криза на идентичността. Хората губят своята идентичност и трудно оцеляват. Мисля, че не трябва да действаме автоматично, що се отнася до пакта за стабилност и растеж. Трябва да гледаме какво се случва в отделните държави и членки и да искаме да има малко по-голяма устойчивост на публичните финанси, а не краткосрочен публичен дефицит. Трябва да се опитаме да предотвратим бъдещи кризи. Многостранното сътрудничество, системите за ранно предупреждение са нещо много важно, но е важно да има Европейски съвет за системен риск. Такъв един съвет ще ни даде възможност да получаваме ранни предупреждения и ам, най-вече в случаите, когато има проблеми с публичните финанси. Трябва да се подкрепяме бързо в Европейския съюз. Необходимо е съгласие между държавите членки, за да имаме общо съвместно економическо управление. Не бива да забравяме, че са необходими и повече отговорности по отношение на фиска и по-голям надзор на бюджета. Благодаря, господин Зиле. Има думата, казва председателя. Е, Уважаеми господин председател, господин комисар, през декември миналата година в Страсбург тогавашният финансов комисар Алмуния каза, че ако не се получи нещо необикновено, Естония през 2011 е, година ще влезе в еврозоната. Но нещата се промениха не само в Естония, но и в еврозоната. Естония в момента е единствената страна членка, която изпълнява мастерските критерии. Какъв какъв сигнал ще изпратим, ако Естония не бъде прията в еврозоната. Ние ще кажем на финансовия свят, че нещата в еврозоната са толкова зле, че тя не може да приеме една малка, но надежна в фискално отношение страна. От друга страна, ние все едно ще поставим табелка върху клубът еврозона. Клубът е затворен. И сега как стоят нещата с Латвия? Там има международно международна програма с Международния валутен фонд. Там имаме приравняване към курса с, на еврото и сигнала тук трябва да бъде защо трябва да се поддържа такъв висок валутен курс, за да се плащат частните дългове на европейски банки, които са взети в евро. Благодаря. Господин Дейвид каза за две минути. 2008 um, година беше изключително важна година за европейската и световната економика. Тя бе изпълнена с голяма несигурност, що се отнася до степента на кризата, което се влушаваше с всеки един момент. Тази несигурност присъстваше също така, що се отнася и до сроковете за възстановяване на европейските економики, както и по отношение на инструментите, които трябва да използваме за такова едно възстановяване. Възстановяване, извинете. За ЕЦБ това не беше лесно. Те бяха изправени пред големи предизвикателства – през 2008 година ЕЦБ включи и други централни банки, за да има един координиран подход и да предостави на банковата система краткосрочна ликвидност. Подходът на ЕЦБ се оказа изключително успешен. Затова искам да подкрепя своя колега в неговите заключения, свързани с работата на Европейската Централна банка. Съгласен съм, че 2008 година беше изключително важна и че банката показа, че може да се справя с такива трудности. Споделям част от тревогите му по отношение на липсата на това, че намаляването на лихвите от страна на ЕЦБ не стигна до гражданите, които заемаха пари от банките, на които вие прехвърлихте ликвидност. Изключително балансиран е докладът на колегата от Малта. Много благодаря. Благодаря ви. Е, следващия оратор. Госпожа Береш. Благодаря, господин председател. За съжаление, колегата Лунка нямаше как да присъства. А, иначе а, този доклад е действително много важен, много важен момент в много сложен момент на кризата, На когато става дума за това, кой ще ви наследи, господин Трише, трябва да се работи демократично. Действително паричният диалог е много важен, но също така трябва да се говори за това как ще функционира банката и как тя ще бъде управлявана. Що се отнася до доклада Свен Гигол от господин Рен, в него става дума за е, въпроси които са в обхвата на вашата дейност. Не говорим тук само за еврото и за Европейската централна банка. Тук говорим за разпада на нашия социален модел. Вашият предшественик, господин Алмуния, разгледа последиците от еврото и се установи, че има разлика, сериозна разлика между различните страни в еврозоната. Смятам, че изготвилите пакта за стабилност на практика са подценили тази възможност. Именно заради това трябва да разгледаме тази ситуация и да вземем предвид, че пакта за стабилност сам по себе си не е достатъчен. Има национални правомощия в тази област и държавите членки нямат естествено желание да си налагат сами санкции. Говорим за сътрудничество, но сътрудничеството не е достатъчно добро екипният дух е, трябва да дойде именно от вас, е, именно е, той ще реши проблемите. Ако ли не, няма да имаме добра економика в Европа. Фискалната страна на економиката за 2010 година въобще не се е спомена. Много важно е да се монетаризира фискалната основа. Arvoisa puhemies, ялки, алоса юлки. Госпожа Есая, две минути. Благодаря, господин председател. Последиците от финансовата криза върху публичните финанси водят до сериозни проблеми в много страни и намаляват средствата на разположение за социална защита. Трябва много внимателно да видим какво ще се сложи с обществените финанси в средносрочен план. Пакта за стабилност и растеж не бе приложен от е, всички държави членки достатъчно добре. И така се оказва, че имаме сериозни бюджетни дефицити. Сърцевината на този проблем стои економическата ни политика. Налага се да се опитаме да положим специални усилия за подобряване на заедостта. Много а, важни решения, които трябва да се вземат от политиците. Важно е как се контролират разходите, важна е устойчивостта. И колкото повече се увеличават данъците, толкова повече в дългосрочен план може да се а, създаде възможност за увеличение на публичните финанси. Всичко това ще се отрази значително на начина по който се справяме с пенсиите, например. И така, трябва да се вземат структурни мерки, трябва да се направи всичко възможно, за да се осигури устойчиво за пенсионната система. И в краткосрочен план трябва да се занимаем с проблемите, свързани с публичното финансиране. В общи линии трябва да въведем ред в финансите си. И така искам да попитам как възнамерява комисарят Рен да координира вземането на решение в областта на економиката в това време на економическа криза. Как може да се въведат строги бюджетни политики. Оле Людвигсон има думата. Благодаря, господин председател. Искам да посоча три основни точки в този доклад. Първо, ние трябва да говорим за публичните финанси, но не само по въпроса за економиите, а трябва да се помисли какво да се направи, за да се постигне повече економически растеж и да се преодолее безработицата. В много страни са необходими съкръщения в публичния сектор, обаче същевременно е необходимо да бъдат повишени приходите чрез положителен економически растеж и чрез предлагане на повече работни места, а оттам и по-високи данъчни постъпления. В доклада на Сиклунас се засяга въпросът за по-голяма прозрачност в финансовия сектор. Там има още много какво да се направи. Откритостта и прозрачността е добра възможност да се противодейства на рисковите практики на финансовия пазар и същевременно това означава, че ще можем да имаме един по-ефективен надзор, а по този начин да повишим и доверието на гражданите. това е отрешаващо значение. ЕЦБ трябва да бъде пионер пазар в това отношение и да повиши прозрачността в своята дейност. Една първа правилна стъпка в тази насока би била да се публикуват протоколите от заседанията на управителния съвет на ЕЦБ. На нас не е необходима тази прозрачност като основен принцип в е, Европейския съюз. И е, за да може препоръките за страните, които сега са в особена опасност, да бъдат съответно възприяти. И след това в доклада се посочва важността на ясната економич, екологична политика в времената на криза и ясна политика за защита на климата. Такава политика ни е необходима. Економическият растеж трябва да се извършва основно чрез новите енергии, чрез една нова енергийна система. По този начин ние бихме могли да гарантираме устойчив економически растеж. Благодаря, господин Франк Енгел, за две минути. Благодаря, господин председателю. Откакто започна еврото, това като че ли е най-трудният момент. А, има конкурентна девалвация на валутата. Нашата политика за солидарност като че ли е поставена на изпитание. Валутния курс пада, губим спестяванията си. Но колко може да продължава това? Казваме, че искаме по-добро управление на нашата валута, по-задължителни мерки за държавите членки, но в национален план има едни желания, едни изкушения да се подправят цифрите, за да изглеждат по-добре в европейски план. А, от друга страна, знаете, спекулантите е, веднага усещат слабите места и по този начин нападнаха и Гърция. Необходим а, необходима е сила и това е солидарността, особено когато говорим за държавния дълг. Проблемите не са само в Гърция. Изобщо вярата в еврото бе подкопана. Ако искаме да помагаме на държавите в трудност, то тогава е необходима точно такава солидарност. Имаме нужда от един пазар на облигации в Европа, за да не ударим дъното и да не се окаже, че в един и същи момент държавни дългове ще имат падеж. Що се отнася до международните финансови институции, би трябвало да имаме една европейска политика по този начин и да бъдем представени като Европейски съюз. А, нашата политика трябва да бъде изложена и пред Г20. Искаме и другите държави членки да се присъединят към еврозоната. Не трябва да има задни мотиви при присъединяването обаче към еврозоната, защото то трябва да бъде съчетано с необходимите а, инструменти, с координиране на бюджети, хармонизиране на економическата политика, на фиска и така нататък. Ако го направим, ще имаме едно наистина добро бъдеще. Господин Шикерски казва председателя. Е Кризата е една болест, която води до необходимост да се засилят механизмите на общността. Но трябва да видим как можем да излекуваме тази болест, наречена криза. Най-често болестите са резултат а, или на това, а, че сме се държали небрежно с организма си или а, на нещо, което е дошло отвън. Пазарите сами по себе си няма как да ограничат спекулациите без наблюдение и надзор, особено що се отнася до необичайните ситуации на пазара. До сега финансовите пазари се надзираваха от национални организации. Глобалният финансов пазар изисква глобални финансови институции – Междувременно е необходимо да има адекватни е, глобални и регионални институции за наблюдение на пазара, а такива обаче няма. Кризата не започна през 2008 година. А, започна една година по-рано с а, продоволствената криза и с флуктуациите на пазара на енергетиката. Именно заради това не е толкова лесно да се прилагат стабилизаторите. Предупрежденията от страна на комисията бяха твърде деликатни. Много страни действаха на своя глава но всъщност интеграцията и общността изискват да работим заедно. Трябва да признаем грешките си, да ги обясним на гражданите, да им се извиним и да поискаме прошка. Трябва да направим така, че да не плащат за тази криза най-слабите. И също така нашето задължение е да осигурим подкрепа за най-тежко засегнатите страни. Господин Кайрес, има думата. Уважаеми дами и господа, господин председател Трише, аз искам да ви благодаря най-сърдечно за това, което сте извършили е, не толкова през последните години, колкото през последните седмици. Компетентен, независим, последователен вие наистина устояхте и на най-бурните времена и изпитателства. Господин комисар Рен, изказванията през след... последните дни бяха много окоръжаващи. Трябва да се направят още много неща, обаче, за да следвате последователно пътя, който сте избрали. Еврото е котва на стабилност също и във времена на криза. Но ние трябва да спрем с легендите този, който смята, че а, а, еврото е а, е, виновно като валута за кризата в Гърция, се лъже. Е, министър-председателят на Гърция каза, че без еврото не може да се а, е, направи реформа. А, и а, тези, а, които са засегнати, се чувстват а, закрилени от еврото, а не а, м, застрашени от него. И още трябва да се посочи, че Гърция не проси за пари. А, против противно на това, което можете да прочетете в вестниците. А важното е, че а, не трябва да се поддаваме на популизъма да търсим още европейски решения. Ние не. А, те не просят пари, всъщност, гърците и а, по-скоро те искат подкрепа при изпълнение на тяхната реформа и план за економии. И тук председателят на ЕЦБ Трише със своя тристепенен план съвсем ясно посочва какво е възможно и какво не. Никой не е казал, че нищо не е възможно. И с това приключвам. Ние имаме валутен съюз, но нямаме економически съюз. Нашият економически съюз а, а, ни е необходим, а, а не а, политическите съвети на държавите членки, а един економически съюз предполага координиране в а, м, валутната политика, в економическата, в социалната, в образователната политика. Това е при призивът към държавите членки и е, този е пътят, по който трябва да вървим също и в интерес на еврото. Следващият оратор е госпожа Данута Язовецка за две минути. Благодаря, господин председател. Дами и господа, миналата година бе доста тежка за еврозоната. Започна с влизането на Словакия в еврозоната и приключи с сериозни економически проблеми. Междувременно светът видя най-голямата економическа криза от Втората световна война насам. Въпросът е как да се справим с тази криза и каква да е економическата политика на Европейския съюз. Това е, е важното тук и тази резолюция е част от дебата. Економическата криза, гръцките проблеми и настоящия дебат показват, че все още има разделение между стара и нова Европа. Жозе Мануел Барозо е, каза, че е важно е, да има специален механизъм за страните, които се сблъскват с финансови проблеми. Основните принципи трябва да бъдат е, решени само от страните от еврозоната. Тук взимам думата, за да подкрепя комисаря Ревандовски и професор Яцех, Яцек Ростовски, полският министр на финансите, и да се присъединя към техния призив всички държави членки, включително и онези които не са в еврозоната, да присъстват при укрепването на зоната и да създават механизми за подпомагане. Польша, като една от страните, които са извън еврозоната, би искала скоро да приеме е, общата валута и днешните решения ще е, бъдат е, решаващи за това как се развива валутата за в бъдеще. Нека да не разделяме Европа на две части еврозона и не е, еврозона. Ние сме една Европа. Подкрепям резолюцията, която призовава Европейската комисия, ЕЦБ и членовете на Еврогрупата да подкрепят процеса на разширяване на еврозоната съгласно настоящите критерии. Управителят на Европейската Централна банка заслужава похвала за добре свършената работа. Госпожо Ежелевска, благодаря ви. Сега спонтанни изказвания от залата. Köszönöm, elnök úr. Господин Месерош за една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря на председателя на ЕЦБ и на господин комисаря за чудесната работа, която са извършили. Благодаря на докладчиците за чудесния доклад. Наистина е доста проблематично, че безработицата се повишава. Моята страна Словакия не прави изключение. При нас 13% е безработицата. Словакия на 1 януари 2009 година стана член на Еврогрупата и това имаше положителен ефект върху економиката, върху обществото и политиката. Повечето хора в Словакия имат е, положително отношение към еврото и е много важно еврото да запази до сегашната си стабилност и престиж. Парламентът трябва да помогне на е, комисията и на ЕЦБ да не преживеем неуспех в е, тази сфера. За тази цел ни е необходимо по-високо ниво на а, економическия и валутния съюз, обаче за това се изисква и по-голям ангажимент от страна на съвета. Господин а, Сигманд. Уважаеми господин председателю, имайки предвид сложната економическа ситуация, не може да очакваме бързо възстановяване на економиката. Финансовата криза доведе до различни програми за финансова подкрепа, които обаче не бяха хармонизирани помежду си. И парите за спастяване бяха използвани единствено и само за вътрешните нужди на банките. И днес сме изправени точно пред последствията от тези процеси. Малките и средни предприятия банкротират, тъй като няма кредити. ЕЦБ предостави ликвидност на централните банки, но ако очакваме равнопоставеност, би трябвало да бъдем а, еднакво насочени и ние към всички. Тази ликвидност трябва да се предоставя и извън еврозоната, а не само в нея. Благодаря, казва председателя господин Бронц. Благодаря, господин председател. Докладчикът господин Секлона казва, че ЕЦБ се опитва да разшири ликвидността, но ликвидността след това не е предадена от банките на техните клиенти. Това се отнася и за държавите в зоната и извън нея. Моята страна се радва, че Обединеното кралство продължава да е извън зоната. Валутата на една държава би трябвало да отразява нейната економика, а не осреднените потребности на 27 различни економики. Запазването на нашата валута е само част от отговора. Основният проблем е раздаването на кредити, а той е в ръцете на частни организации, търговските банки са и в еврозоната и извън зоната. Създаването на кредити и генерирането на средства не би трябвало да бъде в ръцете на частни фирми. Когато е необходима допълнителни средства за разходване, за да се постигне растеж, независимо дали е за инфраструктурни проекти или не, трябва да се създава от правителството и не трябва да бъде създавано от самите банки. Благодаря. Благодаря. Петри Лухан за една минута. Господин председател, по време на кризата ние видяхме, че колебанията в обменните курсове и колебанията в лихвените проценти бяха проблем. Но нещата в еврозоната изглеждаха по-добре, защото предимствата, които проистичаха от еврото, позволяваха по-добър достъп до ликвидни средства чрез Европейската централна банка и колебанията в обменните курсове бяха избегнати в еврозоната. Но рисковете за държавите членки извън еврозоната се повишиха. Естествено, трябва да бъдат изпълнени определени критерии за присъединяване към еврозоната, но аз искам да отправя апел към ЕЦБ. Моля, окоръжавайте разширяването на еврозоната, за да можем да бъдем всички по-добре защитени. Благодаря. Следващият оратор госпожа Карин Калтенбах. Благодаря, господин председател, господин Трише. Благодаря най-сърдечно за онази част в, от доклада, в която се посочва и се предупреждава да не се е, ограничават много заплатите и е, да е, не се намаляват дефицитите и да се намалят дефицитите. Аз благодаря за това изречение и според мен ако не се спадат тези изисквания, се нарушават шансовете на европейците за участие в обществения и економически живот. Освен това е необходимо ние да оформим нашите бюджети съгласно насоките и е много важно да има економически и социални сфери за свободно действие. Ако не се инвестира в здравеопазване, в образование, в изследователска дейност в Европа, тогава ние няма да имаме една Европа Европа, която е стабилна и конкурентно способна в световен мащаб. И сега страните, които не са виновни за кризата, те не трябва да поемат разходите. Ако не инвестираме в човека, няма да имаме бъдеще в Европа и за това моят въпрос е в бъдеще да се обърне повече внимание на социалната компонента. Благодаря. Следващият оратор господин председател, аз не исках да взема думата. Господин Сегеди трябваше да получи думата, но ви благодаря ораторите, господин Балчо. сега последният оратор, Ангелика Мертман. Господин председател, настоящата криза, която е структурна, ни пред ни кара да бъдем по-ефективни в финансовия контрол и да поемем по-важна роля в финансовата политика. Това не трябва да става за сметка на обикновените граждани и аз искам тук да отправя ясно предупреждение за отговорност и внимание. С това приключваме спонтанните изказвания. И давам думата на господин Жан-Клод Трише, председателят на Европейската централна банка. Благодаря много, господин председател. Изправям се пред парламента не за първи път. Редовно идвам тук през последните 6 години, но за първи път чувам толкова много анализи и предложения и речи. Много съм впечатлен. Впечатлен съм и от разнообразието на изложените позиции. И така, ако ми позволите, след като изслушах всичко внимателно, нека да обобщя основните си заключения – всички коментари бяха важни. Европейската централна банка е, бе поздравена неколкократно за това, че успя да реагира навременно в доста трудни обстоятелства. И искам да ви кажа, че аз и колегите ми ще е, дължим да работим по възможно най-добрия начин в тези доста сложни обстоятелства. И а, това действително бе най-лошата криза от а, Втората световна война насам, но ако не бяхме действали добре, това щеше да е най-лошата криза от Първата световна война насам. Работихме, а, добре поехме своята отговорност. А, работиха а, е, и много от световни, а, е, световните централни банки а, е, в други страни по света. Така че а, все още трябва да продължим а, да сме на штрек. Все още не сме излезли напълно от кризата. Парламентът настоява на економически растеж, на заетост аз съм напълно съгласен, че това е важно и мисля, че когато осигуряваме стабилност в средносрочен и дългосрочен план, ние допринасяме за устойчивия растеж и устойчивото създаване на работни места. Но най-важното тук са структурните реформи. И а, капацитета на Европа да създава работни места е от решаващо значение. Третото важно послание, което чух тук и с което съм напълно съгласен, е значението на доброто управление на Европа, на всичките 27 държави членки на Европейския съюз и на 16-те държави в еврозоната. Независимо от това дали една страна е в или извън еврозоната, тя е длъжна да осигурява надзор и е необходимо да се прилага напълно пактът за стабилност и растеж. Надзорът е в сърцевината на економическия и паричен съюз. И в тази връзка се развива и конкурентоспособността на страните в Европа. Няма да говоря в повече подробности за Гърция. Аз вече отговорих на много въпроси на депутатите в Комисията по економически и парични въпроси, но ще кажа тук, че Гърция следва примера на друга страна и това е Ирландия. Ирландия се сблъска с изключително големи трудности, както спомена един от депутатите. И Ирландия предприем много строги мерки с екстанте контрол, с изключително голям професионализъм и това е признато от всички. Искам да настоя на това. От... И все пак нека да повторя позицията на Европейската Централна банка, която е, че новите мерки предприяти от гръцкото правителство са убедителни и, бих казал, смели. Що се отнася до бъдещото развитие на нещата в еврозоната, през следващите 10-20 е, години възнамеряваме да продължим да осигуряваме ценова стабилност. Можете да ни вярвате и фактите доказват, че сме го правили. Настоявам на това. Всички в еврозоната знаят, че следната, средната инфлация в еврозоната в средносрочен план и дългосрочен план трябва да е малко под 2%. И не трябва в страните да се гледа само инфлацията на национално равнище. И да се казва, нали, банката гарантира нещо друго. Ами в крайна сметка ние спазваме своите правила, в такъв случай и държавите членки трябва да спазват правилата. Що се отнася до прозрачността, господин председател, както вече многократно съм казвал пред парламента, ние сме най-прозрачната банка в света, що се отнася до публикуването на нашите анализи в медиите, до изявленията, до прес-конференциите веднага след срещата на управителния съвет. И когато вземаме решения, ние съобщаваме тези решения. Не казваме кой как е гласувал, защото в крайна сметка Европейската Централна банка работи като колегия, като, като колегиум, а не като група индивиди. Така че трябва да продължим да работим и трябва финансовите пазари да се реформират в дълбочина, за да не се сблъскаме с подобни кризи в бъдеще. Също така се спомена Польша и Унгария. И се твърдеше, че те е, не са били е, третирани подходяща от Европейската Централна банка. Мисля, че колегата, която се изказа, не бе добре информирана. Насърчавам я да се свърже с централните банки на тези две страни, за да получи тяхното мнение по въпроса и да разбере, че си сътрудничим отлично с тях. Благодаря, господин Трише. Давам думата на комисаря Рен. Uh, господин председателю, уважаеми депутати. Първо искам да ви благодаря за изключително сериозния дебат, който проведахме по същество. И слушах ви внимателно и оставам с впечатление, че има една много ясна подкрепа за прилагане на принципите на доброто финансово управление и в еврозоната и целия Европейски съюз. Днешният дебат беше изключително добър за залагане почвата на Европейския съвет днес и утре. Освен това се радвам на тази възможност, че ще продължим да говорим по отношение на економическото управление във вашата комисия ЕКОН. Надявам се това да стане в максимално кратки срокове след а, Великден. Искам да се консултирам с вас и ще ви е, предложа конкретни неща. Има е, две тенденции при е, опитите да подкрепим здравото економическо управление. От една страна трябва да действаме превентивно, като имаме по-стриктен бюджетен контрол – в средносрочен трябва да се наблюдава, средносрочен план, извинете, трябва да се наблюдават политиките и там, където е необходимо, да се излиза със съответни предупреждения към държавите членки. Вторият елемент е свързан с превенция и систематичен надзор над макроекономическите дисбаланси и разминавания по отношение на конкурентноспособността на членовете на еврозоната и на самия Европейски съюз. Освен това е важно да се използват препоръки, които да бъдат обвързващи по своя характер. Всичко това е необходимо, за да не се натрупват дисбаланси. Бих искал да заявя, че е повече от очевидно, че най-спешната потребност сега се усеща в страните, където има голям дефицит и недостатъчна конкурентоспособност по отношение на цените. А това не е само Гърция, макар че нещата започват в Гърция. Освен това е очевидно, че по този начин по никакъв начин не искаме да кажем, че трябва да се отслаби експортната възможност на която идея страна, която има излишъци в текущата си сметка. С това искам да кажа, че не бихме искали Бар Мюнхен да играе по-слабо срещу Олимпик, Лион, а да има по-добра конкурентно способност и вътрешното търсене също да се повиши там, където това е възможно. По този начин и Бар Мюнхен и Олимпик Лион ще играят по-добре като европейски отбори. И защитата и нападението им трябва да бъдат подсилени. Така, дами и господа, виждам аз еврозоната и Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, господин Оли Рен. И сега давам думата на двамата докладчици, господин Скиклуна за 3 минути и господин Гигалт. Моля, спазвайте времето. Моля за вашето внимание. Благодаря, господин председателю. Първо бих искал да се възползвам от тази възможност да благодаря на Европейската Централна банка за сътрудничеството и за това как винаги отговарят на време на въпросите, които съм им задавал. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка за съвместната работа. Постигнахме съгласие по различни изменения по този доклад и това много ме радва. Рецесията е предизвикателство за нас. Но напрежението в еврозоната не е нещо ново. Ние познаваме това напрежение. Знаем, че не сме зона с оптимална валута, но според мен трябва да действаме новаторски, творчески, трябва да следваме разумните економически принципи и политики, разбира се. А те трябва да бъдат облечени в принципите на европейското социално сближаване. Някои от наблюдателите заявиха, че ЕЦБ не може да помогне на Гърция, защото е забранено от клаузата за неспасяване по член 103 е, договора за функциониране на Европейския съюз. Има обаче раз, разлика между това да прилагаш клауза за за не спасяване, а друго е да предоставиш временна финансова помощ. Има различни варианти. Някои могат да бъдат изпълнени в краткосрочни планове, а пък други в средносрочни такива. Както посочиха колегите преди мен, и като европейци, ние всички гледаме еврото, всички искаме да се измерваме с него и да бъдем успешни. А еврото може да успее. Нека всички, и парламента, и комисията, и съвета, и Европейската централна банка, да се съберем, да помислим заедно и да намерим успешния път напред. И в заключение, господин председателю, трябва да възстановим общественото доверие в финансовите институции. Това ще стане посредством мерки, които да предоставят по-голяма прозрачност, по-добро управление на рисковете и по-добро регламентиране. Иска ни се криза с такива мащаби да не се повтаря в бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Скиклуна. Последният е, докладчик, който получава думата е господин Свен Гигъл за две минути. Е, След този дебат бих искал да направя три основни коментара. Първо, мисля, че стана ясно, че има изключително много различни позиции в Европейския парламент. Особено, що се отнася до дисбаланса. Така че трябва да сме много внимателни. И е, затова искам да се обърна към вас, господин Трише и господин Рен. А, да не оставате слепи за различните позиции. Смятаме, че разходите трябва да растат в съответствие с целта за инфлацията и производителността. В някои страни това се случва, но в други страни се използва данъчна политика и специални инструменти за определяне на заплатите, така че да се слезе под прага. Знаем, че не всички страни са съгласни с този подход и това може да подпали економиката в еврозоната. Затова Бъдете бдителни и вие и а, призовавам към същото и своите колеги. Що се отнася до економиката на Гърция, е, там проблемите са сериозни. Миналата седмица бях в Гърция. Повечето хора там смятат, че през последните 10-20 години много хора са забогатяли при обстоятелства, които не са били справедливи. И ако хвалите усилията на Ирландия, не можете да сравните Ирландия с Гърция. В Гърция много хора страдат поради неща, които не са причинили сами. Трябва да се действа много внимателно, ако ли не, програмата няма да се приеме и ще пропадне. Има и економически причини, поради които е необходимо да работим с програма, която е социално справедлива, а тя все още не е такава. С това съвместния дебат приключи. След малко започва гласуването. Дами и господа, моля заемете вашите места, защото ще започнем с гласуването. Господин Голниш поиска думата за лична забележка. Заповядайте. Благодаря, господин председател. На 9 март Европейският съд обяви, че мнозинството от нашия парламент е, е нарушило право във връзка с протокол 10 от Международния протокол. Това искане беше формулиране в момент, в който аз бях предмет на преследване